Good afternoon and welcome. Здравейте и добре дошли отново. Нека кажа специално добре дошли на всички и най-вече на парламентаристите, които се присъединяват към нас от други части на Европа и Азия. Ние ще обсъждаме измененията на климата, екологичните предизвикателства и отражението върху економиката. Знам, че много от вас са пътували дълго. Знам колко сте посветени на тази тема. Ние сме изправени пред много сериозни предизвикателства и в Азия, и в Европа, както чухме тази сутрин. Необходимо е да има двустранно сътрудничество, многостранно сътрудничество. Именно за това ви благодаря, че сте тук. Ние можем да се придвижим напред – единствено ако всеки даде своите идеи за това как да преодолеем предизвикателствата. Също така се надявам, че чрез АСАП ние ще можем да имаме по-добре структурирани парламентарни отношения между Азия и Европейския съюз. Основното, разбира се, е, че измененията на климата не признават граници. Те се отразяват на нашата економика, на живота на хората. Ето през това лято видяхме, че имаше наводнения в Каролина, Бангладеш, Индия. Същевременно в Европа пък страдахме от горещата вълна – и горски пожари на много места. Тайфуните стават все по-опустошителни. Това се отразява и на производството на храни в Азия. Следователно е необходимо да превърнем економиките си в нисковъглеродни. Затова приветствам и новата стратегия за свързаност на Европейската комисия – това е стратегия за връзка между Азия и Европейския съюз. Европейският подход поставя акцента върху устойчивостта на различни нива – економически, физически, социално и най-вече екологично. Трябва да работим заедно, за да може днешните предизвикателства да се превърнат в възможности – Опазването на околната среда може да допринесе за економическия растеж и благоденствието. Затова ние излязохме с амбициозен пакет за кръговост на економиката. Ние искаме кръгова, ниско въглеродна економика, устойчив растеж и нови работни места – Искаме да намалим отпадъците, да има повече рециклиране и оползотворяване. Това ще бъде добре и за околната среда, и за економиката. Европейският съюз се опитва да увеличи сътрудничеството с Азия в областта на екологичните политики. Много ми е приятно, че разполагаме с толкова много експерти, които ще въведат дискусията. Надявам се обаче, че и вие ще участвате активно. Преди да представя участниците и да дам думата на моя съпредседател, нека ви напомня, че имаме превод на всички официални езици на Европейския съюз, освен ирландски. Имаме и други езици, като руски на 27-ми канал, хмерски на 25-ти, виетнамски на 26-ти канал и монголски на 29-ти канал. Казах, че първо ще чуем нашите експерти – след което ще има въпроси и отговори. Утре сутринта ще чуем докладите на различните екипи, така че ще трябва всеки да посочи докладчик за сесията утре. Обръщам се към залата, за да видя кой има желание да се заеме с тази задача. Можете да вдигнете ръка – а можем да попитаме и по-късно. Добре е от сега обаче да се знае кой ще докладва за групата. Имаме ли доброволци? Бихте ли казали името си? Франческо Джихова, Италиански сенат. Благодаря, господин сенатор. Накрая, може би, ще кажете няколко думи за това, какво ще докладвате по-късно. Сега с удоволствие давам думата на професор Йоан от университета Чиния. Той е председател на ректорския съвет. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от Китай, но този път не доведохме преводачи, така че ще трябва да говоря английски, макар че съм учил английския в Китай. Необходимо е да проявите търпение. Искам да представя двама от водещите ни оратори. Първо, господин Алан Колибан, но това ще го направя по-късно всъщност. Госпожо председател, аз съм подготвил едно кратко изказване и тъй като първи трябва да говоря – може би е добре да направя своето кратко изказване и след това ще въведа основните ни експерти. За мен е чест и удоволствие да мога да споделя идеи с своите колеги. Измененията на климата си остават общо предизвикателство за цялото човечество – Необходимо е да се предприеме решително действие срещу измененията на климата, да се опази околната среда. Когато работим по такива екологични задачи, ние трябва да се придържаме към холистичния интегриран подход, да имаме предвид економическите, социалните и всички останали фактори едновременно – това е правилният подход, за да може да се следва економически интерес, но от това да не страда околната среда. Същевременно не може екологията да се използва като претекст. За да разрешим екологичните проблеми, трябва добре да разберем характеристиките на околната среда. От една страна да следваме природните закони и да не правим ненужни грешки при опозотворяването на природните ресурси. Също така е необходимо и да имаме предвид националните условия, националния капацитет, както и нуждите на развиващите се страни. За Китай е важно да има съгласуваност между економиката и околната среда – това означава да се разработи един нов модел за развитие, който почива на разбирането и опазването на природата. 2005 до 2015 година 5,1% от енергопотреблението в Китай нарасна. Това отговаря на економически растеж всяка година по 9,5%. Има обаче все по- неясна връзка между енергопотреблението и економическия растеж. За Китай следователно е важно да се отбележи, че економическото развитие и опазването на околната среда могат да се развиват паралелно. Ние също имаме своята зелена трансформация, като в економическата си система включваме зеления компонент и кръговостта. Енергоопазването, пестенето на енергия и също така ефективните нисковъглеродни и чисти техники. Опитваме се и да водим един скромен начин на живот с ниско употребяване, което да води до CO2 емисии. Ние също така разчитаме и на международното сътрудничество. Много е важно всички страни да положат усилия. Китай предложи създаването на една общност на споделеното бъдеще на цялото човечество. Ние трябва да имаме еднакво разбиране за екологичните проблеми – Това не бива да бъде битка, в която единият печели, а другият губи, защото така всички ще загубят. Единствено, ако наложим идеята за общност с поделено бъдеще, всички наистина няма да пестят усилия, за да постигнем общата си цел. В бъдеще искаме да изградим такава общност. Китай ще участва активно в световното управление на климата. Ние също ще допринесем, за да можем да опазим своята родина, така че тя да е годна за оцеляването на хората в нея. Това са моите идеи и идеите на китайската делегация. Сега бих искал да представя първият водещ експерт. Това е госпожа Лиди Накпил. Ораторът се извинява за произнасянето на името. Um, Благодаря ви много. Казвам се Лиди Накпил, от Филипините съм. Работя с редица е, организации на гражданското общество в цяла Азия по въпросите за изменение в климата. Благодаря за възможността да, говорим, да говоря на този форум от името на тези организации. Изменението в климата се отразява върху економиката и то сериозно, особено на, в по-уязвимите страни, повечето от които се, се падат в Азия. Тези, този ефект ще е все по-масивен, все по-ескалиращ, ако не направим нещо да спрем тези промени. Ще маркирам три сфери, които, е, в които трябва да действаме неотложно. Има и други, но в кратката ни презентация тези три са най-важните. Първата е храната. Отражението на изменението на климата върху храната и производството на храни. Промените в климата дълбоко ще засегнат е, възможността ни да произвеждаме, да имаме достъп до храна, да произвеждаме храна и видовете храна, които ще е, потребяваме. Е, тези климатични измени водят до сериозни е, продоволствени кризи в света и глад. Е, други е, природни бедствия, като тайфуни и, и е, суши, е, с е, остерилизацията на земята, непредсказуеми условия, климатични условия, всичко това се отразява за на селско стопанство. За потопляне на океаните, съответната сидификация, промяна в движението на океанските води е, също сериозно и дълбоко се отразява върху улова, риболова, размера, количествата улов, размера на рибите и така нататък. И това се отразява сериозно на населението, е, предвид на това, че редица държави, в редица държави и краища на света основният поминък е риболов, както нас в Филипините. Това е, за, за, за целта би трябвало да търсим някаква устойчивост в е, аква културите и в селското стопанство, но ви е, приканваме е, да вземете съответните мерки. Ние, например, в Филипините предложихме законопроект в парламента за промяна на политиката за земеползване е, предвид именно сериозното отражение влияние на климатични изменения върху е, продоволствието. Второ, нашите страни, особено развиващите се страни, трябва да да наблегнат на, приорити... на е, производство на храни за вътрешно потребление. А факта е, че в много страни нашето селскохопанско производство, е, ако щете и в риболова, предимно е за износ. А това трябва да се промени. Друг е, неотложен проблем е обема и е, е, зачастяващите щети от все по-тежките климатични бедствия. Това прави все по-трудно избягването на опустошителни бедствия. Сега текущите е, преговори, е, международни преговори по въпросите, обаче заобикалят въпроса с финансирането за решаване на този проблем и за компенсация на щетите. Това е, подкопава ефективността на международния световния механизъм за загуби и щети който бе е, създаден в 2013. Друга препоръка е при, приканваме депутатите си да използват влиянието си, за да прокарват този въпрос, този проблем в международните преговори. Третата сфера са економическото значение от трансформиране на енергийните системи. Ясно е и е, докладът ни за е, целта 1,3 е като световна цел означава, че за да имаме шанс да, да задържим затоплянето под 0,5 градуса, трябва наистина да трансформираме енергийните си системи преди 2050 година. Това е, означава много неща е, за економиката. Е, имаме следните задачи, стоят пред нас. Първо, национално определените, националните вноски трябва да се завишат, амбицията да се завиши съществува голям разминаване в амбициите между обещаните емисии е, от е, всички правителства и е, необходимостта от такова съкрещаване, за да се задържи и запази под 1,5 градуса на това затопляне. Защото в противен случай ще се стигне до 3 градуса затопляне, а вече с 1 градус е, затопляне е, виждаме е, какви опустошителни, какво опустошително действие има такова затопляне върху общностите. Така че е, нашия призив към всички страни е да завишат амбицията си. Особено обаче насочваме този призив към богатите, развитите държави, индустриални държави, защото а, е, наистина това, което те обещават да направят е далеч е, под е, дела, който те имат в затопляне на извинение на климата. Е, трябва, разбира се, да гарантираме е, справедлив преход. Е, това е едно много важно понятие, защото поне като минимум трябва да имаме програма за пренасочване на работници и преквалифициране на работници и преместване на цели общности при преминаването от твърдо гориво към други. трябва наистина да помислим за добре управлявано изваждане от експлоатация на е, източите на твърдо гориво. И накрая трябва да подчертаем, че е, е, е необходима дълбока промяна не само в националните, но и в глобалната економика като цяло. Целта ни трябва да бъде не само да е, не само ниско карбонова, дори някои биха казали след карбонова економически системи, но трябва да постигнем е, една, е, е, да, да изградим справедливи, равнопоставени, базирани на равенство економически системи в цял свят. Благодаря. Председателя, благодаря много. А сега мое удоволствие да представя нашият е, основен е, оратор е, днес, господин Колин Ален, който е председател на Комисията за околната среда от Румъния. Заповядайте. Благодаря, господин председател, почитаеми председатели, скъпи колеги, гости. За мен е удоволствие да говоря пред вас днес по един много важен проблем на планетата промяна в климата – тази тема е много актуална е, особено за нас, депутатите, не имаме и средствата, и инструментите, и волята да решаваме проблема. И такива платформи, като тази, такива форуми са е, подходящ е, начин да го направим да го постигнем. Изменението в климата има сериозни е, новоздействия върху устойчивото развитие на много страни. То заплашва да подкопае глобалната сигурност и стабилност, е, тъй като има е, като последствия глад, недостиг на вода, миграция, конфликт, конфликти предизвикани от недостига на ресурси и войни. Тук, разбира се, най-уязвими са най-бедните с тези, които имат най-малко е, възможност да се справят и най-много е, малко ресурс. Нашата планета се променя имаме е, безпредседентни е, горещи е, вълни е, с е, безпредседентно високи температури. Е, сателитните снимки, е, измервания от юни до сега е, през 80-те години промяната е, е много по-бърза, отколкото е, два пъти по-бърза, отколкото в климата е два пъти по-бърза, отколкото са предвиждали учените крайни е, температури, промяна в климата. Нашия подход трябва да е смекчаване на тези крайности. Но адаптирането също е начин да се овладеят, да се овладее и преодолее въздействието на тези промени на място. Адаптирането обаче не е достатъчно. Трябва да отидем по-далеч. В контекста на 10-та среща за партньорство между Европа и Азия, е, в, изготвена в Польша и е, подготовка на румънското председателство на Европейския съвет. Е, Изменението в климата е глобално предизвикателство, което изисква общ подход и действия на международно, национално, регионално и местно равнище. Наш дълг е като политици да водим борбата срещу климатичните изменения и да въведем мерки, които помагат на най-силно засегнатите. Време е да, е, вре, е, крайно време е да престанем да си задаваме въпроси и да действаме. Политиците, които вземат решения е, без да обръщат внимание на измененията в климата, са вече анархизъм, анахронизъм. А, този форум е идеално място за обсъждане на проблемите с, проблемите с климата решенията, е, които ще е, прилагаме, се отнасят до нашата планета, тъй като населението на Азия е 60% от е, населението на планетата. Имаме и населението на Азия и на Европа, разбира се. Ние представляваме две трети от глобалната економика и сме в предни традиции на научно-изследователската и развойна дейност. Имаме и волята да го направим, както ще се види в декларацията, която ще подпишем утре най-важното е да, не, да го правим без бавене. Трябва да действаме незабавно, защото сега а, можем да използваме слънчевата енергия, да, изпо, да, изглеждаме, да отглеждаме зеленчуци, зеленчуци без слънце и само с няколко капки вода. А, да предаваме информация по революционен начин. Това, което някога беше научна фантастика, сега е факт. Това ни кара да си поставим амбициозни задачи за е, преодоляване на тези е, е, природни е, кризи. Румъния подкрепя френската инициатива за глобалния пакет за околната среда и е сред съвносителите на резолюцията, която бе прията от Общо събрание на ОНЕ неодавна. До година Румъния ще е домакин в рамките на своята председателство на съвета международна конференция по това да се е, гради устойчиво срещу природните бедствия, е, да видим как да оценяваме и по-ефективно е, да, да противостоим на, на рискове на сигурността. Е, успешен е резултат от е, КОП-24, който ще се развива в Катовице в Польша тази година, ще е отрешаващо значение за това. След КОП-24 ще се срещнем в Бон на междинна сесия по преговорите за изменения в климата от юни 9, през юни 19, която ще се проведе в рамките на румънското председателство. Основната цел на Румъния е да да поемем щафетата от Австрия и е, да продължим международните разговори, е, за да постигнем добро е, изпълнение на парижките споразумения. Всичко това отправя ясно послание. Ние сме твърдо решени да, да гарантираме една здрава, чиста околна среда за нас и бъдещите поколения. Тук не става дума дори за по-добро бъдеще, а просто за бъдещето на Земята. Трябва всички да се ангажираме с това. И както казах преди, ние е, сме е, хората, които имат и е, е, властта и са на съответното място в съответното време, за да го направим. Благодаря. Много ви благодаря за вашето първо изказване. Сега с удоволствие ще поканя втория основен оратор, госпожа Ширин Шармин Чодри от Бангладешкия парламент. Заповядайте. Почитаеми са председатели, почитаеми членове на АСАП, почитаеми експерти, делегати, добър ден на всички. За мен е голяма чест присъствието ми на това пленарно заседание. Освен това е чест, че съм поканена като основен експерт. Нека споделя някои от своите мисли. Измененията на климата са основно предизвикателство. Виждаме е, вече, че те се усещат навсякъде и засягат най-вече най-бедните, най-уязвимите. Необходимо е да се сведе до минимум тяхното отражение. Това е императивна задача. Ето защо е необходимо да кажа, че Бангладеш е една от най-уязвимите страни, що се отнася до измененията на климата – Трудно е да се прецени точно отражението на изменението на климата върху нашата економика, защото има различни променливи на национално и регионално ниво. Но вече е направена оценка. Ако има увеличаване на средните температури с 2% спрямо нивата от 90-те години, това ще намали с няколко процента световния БВП. Това казва Смит през 2001 година. Ясна е връзката между измененията на климата и економиката. Затова и ние трябва да направим прогнози при природните бедствия и всички останали явления, които се отразяват на економиката. Нека цитирам Стърн от 2007 година. Неопозданите изменения на климата могат да доведат до системно намаление на потреблението в световен мащаб с около 5%. Измененията на климата водят до все по-голяма бедност сред мнозина. Същевременно климата и селското стопанство са тясно свързани. Анализирани са различни промеливи, за да се види отражението на климата върху селското стопанство. Например, 20 до 30% намаление на зелената продукция и до какво води това. В Азия е възможно производството да намалее с 3,8%. В земеделието това означава намаление с 3,1% всяка година. Необходими са политики, за да защитим економиката си. Също така, знаем, че рибното стопанство, горското стопанство – също са подложени на различни промени, наводнения и всякакви други бедствия. Това би трябвало да се отчете. Ще дам пример с Бангладеш. Внезапните наводнения са една от причините за унищожението на много от културите преди няколко години ние имахме щети само от едно наводнение, които възлизаха на повече от милиард долара. Това беше 2009 година. Бангладеш между 1997 и 2016 година беше на 6-то място в света, що се отнася до екстремни атмосферни явления – Бангладеш вече е разработил план за 21 век. Идеята е да има ускоряване на растежа до 8,8% от БВП. Но ние трябва да имаме предвид и климата. Има пряка връзка между степента на бедност и интензивността на природните бедствия. Такива явления често водят до огромни економически загуби. Би трябвало да се мисли и за управлението на ресурсите, както и за финансирането. Нещо, което е много важно при намирането на решения. Нека кажа какви са някои от моделите, използвани в Бангладеш. Бангладеш е приел поредица от мерки, така че климатът да се включи в 5 и 7 годишните планове. Освен това имаме програма за национална адаптация. Имаме и доверителен фонд, който е съставен от собствените ни ресурси – ето защо и нашият министр-председател получи награда за цялостна дейност. Ние работим активно и по рамковата конвенция на ООН за климата. Ние също така работим и по Парижкото споразумение, защото сме много уязвима страна. Бангладеш, освен това, иска да развива нисковъглеродна економика. Що се отнася до финансирането на устойчивостта на климатичните промени, то това е свързано с стратегия за измененията на климата и различни други мерки. Ние, освен това, засилваме сътрудничеството и съгласуваността между различните органи. Набелязах съвсем набързо някои от мерките в Бангладеш, но ние сме готови да ги обсъждаме с други парламенти като възможни модели. Мисля, че ние всички има какво да научим едни от други и точно този форум ще бъде инструмента за ефективно сътрудничество между парламентите. Надявам се, че така ще можем да създадем и една истинска дипломация на климата, която да помогне на световната економика. Благодаря. Благодаря на всички изказали се. Сега вие имате възможност да проведете дебат, да зададете въпроси, да направите своите коментари. Искам само да кажа, че единствено членовете на парламенти ще могат да се изказват. Ние следваме процедурата на спонтанните изказвания. Когато един делегат иска да се изкаже, независимо в кой момент, моля ви, вдигнете ръка. Аз ще ви дам думата. Но ще ви помоля първо да се представите – което ми напомня, че аз забравих да представя самата себе си. Аз съм Нина Гил, аз съм член на Европейския парламент, самата аз съм от Уест Мидландс в Обединеното кралство и съм заместник-председател на делегацията за Индия, също така съм член на делегацията за Азия и съм била председател на делегацията за Южна Азия. Сега давам думата на господин Радж, който първи посочи, че желая да се изкаже, а господинът зад него ще бъде втори. Заповядайте. Почитаеми са председатели, почитаеми членове на парламенти. Има тясна връзка между економиката и климата. В последно време виждаме как измененията на климата се отразяват на економиката на града и селото не само в Индия, но и в други страни. ние имахме и големи загуби. Всичко това може, разбира се, да бъде приписано на измененията на климата. В Индия много хора преживяват благодарение на селското стопанство – В много от случаите обаче културите страдат, защото има най-различни опасности. И е, тези атмосферни явления застрашават не само економиката, но и човешкото здраве. Виждаме, че все повече заболяват от рак, например – в реките, в езерата. Освен това, често се оказва, че има опасни отпадъци. Имаме много сериозни проблеми с управлението на отпадъци – това наистина е сериозна задача пред нас. Нашият почитаем министър-председател пое инициативата в Франция по отношение на споразумението за климата – Виждаме също така, че все повече политици наистина полагат усилия, за да може да имаме озеленителен компонент. Но развиващите се страни не могат да се справят с измененията на климата без да им се помогне. Те не могат и да овладеят емисиите на CO2. Имаме нужда от нови чисти технологии, финансирането на нов тип сгради с различен капацитет. Без западните държави, без съюзи като вашия, справенето би било абсолютно невъзможно. Ние сме поставили своите цели до 2022 година. Имаме също така и споразумението от Адиса Беба и съответно дневния ред за действие от там – но не мога да кажа, че сме стигнали много далеч. От тук и моят призив. Моят призив към Европейския съюз. На развиващите се страни трябва да се окаже необходимата помощ. С радост мога да ви уведомя, че намалението на емисиите се случва доста бързо. Например, 2005 до 2010 година имахме 10% намаление на емисиите. Само в рамките на 5 години. Нашето правителство наистина набеляза много мерки срещу измененията на климата. В момента имаме 32 щата, които вече са предприели мерки. Всичко това, разбира се, много ще ни помогне. като ние ще се стремим да развиваме енергия, която не зависи от изкопаемите горива. Пак казвам, нашият хоризонт на мерки е до 2022 година. Съгласно нашия министр-председател, ние искаме да използваме и слънчева енергия 1,75 мегабайта искаме да използваме и термална енергия. Принципно Индия е благословена с слънце, така че би трябвало да се справим. С други думи, трябва ни чиста енергия, която да не е вредна за климата. Знаем, че климатичните проблеми се отразяват и на производството на храни – в много части на страната. Много често виждаме, че културите са изцяло унищожени. Бедствията са чести. И разбира се, тук трябва да търсим многостранни решения. Защото нито една страна не може да се справи сама. Много е хубаво, че европейските държави насърчават партньорства с Азия в тази област. Нашата енергия е все по-голяма, Разбирането е все по-добро, дори и на най-низките нива. Всичко това, разбира се, помага и на трансформацията на економиката. Има все повече нов тип дейности. Целта е да се смекчат последствията от климатичните изменения. Благодаря ви. Благодаря, че ми дадохте възможност да се изкажа и да споделя какво прави правителството на Индия. Thank you very much, uh, for... Благодаря ви много за uh, вашето изказване. Мисля, че един от uh, е, едно от посланията, които почерпих от вашите е, думи е, е каква до каква степен ще подпомогна, ще бъдат помогнати държавите, развиващите държави от едно бързо намаляване на въглеродните емисии. Сега не зная дали някой би могъл да каже нещо за трансфера на технологии, обмена на опит, може би по този начин може да се помогне на, на развиващите страни. Ако някой желая, може да дойде да вземе отношение. Виждам, че колегата от Филипините иска да каже нещо. Да, Е, рамковата конвенция е, на ОНЕ за изменението е, в климата има много ясни текстове за трансфера на технологии, но разбира се, ангажимент от страна на развиващите се страни е да намерят финансирането и технологиите, които са необходими за да могат да предприемат развиващи страни и смягчаване и адаптация. Това се разбира от съм себе си. Една от е, така задачите, следователно за нас, е, са всички глобални спогодби да се преразгледат, така че това задължение по силата на конвенцията да се е, изпълнява. Например, трябва да се обърне повече внимание на търговските спогодби, особено е, за международни патенти, защото това пречи на технолог... трансфер на технологии, който и трансфера на опит, който се предвижда в международните конвенции. Така че това е един от начините, по който може да се действа. Да, заповядайте. Бангладеш. Благодаря. Мисля, че това е много важен аспект, защото Финансите са ключ към решаване на много проблеми и предизвикателства, които имат развиващите се, развитите и по-малко развитите и най-уязвимите страни. Освен рамковата конвенция на ОНЕ, Парижското споразумение и Зеления климатичен фонд, както и фонда за най-слабо развитите, са факт. Хубаво е, че съществуват, но понякога те не разполагат достатъчен ресурс, така че би трябва да развиващите се страни да, да така излезат с да развитие страни да излезат с инициативи, които да помогнат на развиващите се да преодолеят този проблем. тази конференция, на тази конференция отново се, е, е, става ясно, че развитите държави са се ангажирали, е, но трябва да. Аз съм, например, в управителен свет на фонда, Зеления фонд и трябва да кажа, че този фонд сега предстои да бъде, да бъде е, ще трябва да бъде е, захранен, защото е, до следващата година ще се изчерпят средствата. Така че наистина трябва да се намерят средства максимално бързо. Почитаемия депутат от Пакистан има думата. Аз съм е, сенатор от Пакистан и член на постоянната комисия за изменения в климата. Радвам се, че имам възможност да участвам в това партньорство, защото заедно можем да се борим с промените в климата, за да стане този свят по-добро място за, след... за идните поколения. Пакистан е, е жертвал много за е, световния мир, за околната среда в света, но и за околната среда за мир. Както се казва, е, големите лидери не мислят за следващите избори, а за следващите поколения. Има пример от Пакистан. Под ръководството на Имран Хан, Пакистан е, е първата страна, която е, отговори е, на, на, на международното е, предизвикателство. Над 300, 300 хектара гори възстановихме. Това създаде е, много работни места и над 500 хиляди е, екологосъобразни работни места също така. Uh, е, 15 милиона хектара ще бъдат превърнати, емилиорени по този начин до ще бъдат възстановени до 20 и след това до 30 година 350 е, хиляди хектара. Е, Първата е, страна в света ще бъде по площ възстановена. И ние сме обявили е, тези. Е, бяхме. Е, наистина, това бе признато е, на Световния економически форум като голям успех. Следващата стъпка на която ще предприеме правителството на Пакистан е да залеси над 10 милиарда, да засади на над 10 милиарда дървета в цял Пакистан. И в деня на откриване на тази инициатива посадихме милиони и половина дървета. Надяваме се, че в следващите 5 години ще построим 10 милиона дървета в цял Пакистан нашето е, ударението, което поставяме върху чиста енергия, чисти води, чисти екологосъобразни работни места. Изискването е 25% е, горски площи. Ние имахме само 2,5% от е, цялостната горска площ от, на Пакистан. Така че целта ни е да преобърнем економиката, да работим за чиста енергия, чиста вода, е, за е, екологични работни места и ефективни е, ресурс. Заедно, трябва, заедно можем и заедно трябва да се борим с измененията в климата от този форум ще отнесем със себе си много полезни е, уроци, много е, опит е, и най-вече е сериозна ангажираност на всички нас да се справяме с тези тежки предизвикателства. Благодаря ви, че ни дадахте тази възможност. Благодаря, че ни изслушахте. Това е пример за това как политическата воля и ангажимент ни помага да да, да преодолеем предизвикателствата и ни мотивира да засадим още 10 милиона дървета в Пакистан. From... Благодаря за вашето изказване. Наистина много вдъхновяващо е. Сега да дадем думата на представителя от Лаос. Уважаема госпожо председател, аз съм член на Националното събрание на Лаос. От името на делегацията на Лаос аз благодаря за домакинството ви на 10-та среща на е, е, евроазиатското парламентарно партньорство. Благодарим за е, топлото гостоприемство, което е оказано на нашата делега... бе оказано на нашата делегация. Темата на дискусията днес е много важна. Промените в климата, околната среда и как те се отразяват върху економиката. Това се е, разисква на много международни форуми е, от години насам и наистина е един много е, животреп тъщ въпрос за всички нас. Въздействията на климата, извинете, климата се чувстват в, е, е, по всички краища на земята, включително и в Лаос. Изменението в климата е един от основните предизвикателства на нашето време, особено е, проблеми създава за обществото и околната среда. Последствията са заплаха за производство, производство на храни, покачване нивото на водите, тропически бури, които водят до катастрофални наводнения. Изменението в климата е реален факт. Искам да споделя с вас е, за едно бедствие, което неодавна се е, е, сполетя Лаос. Това беше един, една буря от ниско налягане, от морско равнище, което предизвика сериозно наводнение и е, св, св, свличания на е, почвата, е, много е, големи райони бяха засегнати особено районите, където имаше значителни е, дъждовележи. Свличания бяха забелязани в 16, бяха, забелязаха в 16 района, 10 029 села стотици хиляди семейства е, бяха, пострадаха. 54 е, загинаха в тези наводнения. Стотици все още е, са изчезнали. В последните 5 години е, огромен брой е, бяха вътрешно разселени е, именно поради срутването и на една язовирна стена в една от нашите провинции на 23 юли тази година, която предизвика която доведе до 40 жертви жертви, хиляди останаха без покрив, десетки хиляди бяха принудени да напуснат околните села. Да не говорим за економическите щети. 1946 и са напуснали, са напуснали къщите си и 9000 домакинства е, просто са потопени. Е, това се отрази върху здравеопазването, образованието, 14 района, в които, е, които нямат такива центрове в а, а, много други все още се пречистват а, а, водите. А, в областта на транспорта 460 шосета и три моста бяха отнесени от стихията. В селското стопанство 1000 100, 114 000 хектара оризов, оризища бяха е, унищожени е, рибни стопанства, едър богат добитък, е, над хиляда глави е, едър богат добитък, палмови дървета, е, хиляди бяха е, изкоренени или е, причупени. тези тежки е, щети, е, тези е, тежки бед, тези бедствия е, объркаха и е, електроснабдяването в стената. Отрицателният ефект е ужасно е, тежък, особено за най-бедните. Използвам възможността да благодаря най-сърдечно на всички е, страни, партньори, е, е, регионални, международни организации за изказаната съчувствие и за помощта, която оказаха на народа на Лаос, особено на засегналите, засегнатите от срутването на язовирната стена. Госпожо председател, Лаос е, отдава особено значение на проблема с е, изменение в климата. Възприели сме една зелена политика, за да бъдем, да залесим Лаос 70% до 2020 година. За целта през май 15 година е, издадахме декрет за забрана на износа на дървен материал – дърв... кампаниите за залесяване мобилизираха а, е, населението в цялата страна. В международен план Лаос е ратифицирал е, редица международни конвенции, свързани с промените в климата, като например Международната конвенция за изменението на климата, през 1995 та е, протокола от Киото, 2003 и Парижката споразумение. Имаме и национален план за действие е, за противодействие на измененията в климата, е, както и закон за управление на бедствията. Е, всичко това е сведено от договора от Доха. Лаос е, е, се не се радвал на последователна помощ от е, е, тази нашата организация, от АСАП е, и сме благодарни за сътрудничеството. За целта е, нашето национално събрание е, беше дом, стана домакин на среща в е, 2012 е, година среща в, е, в е, в Лаос е, и накрая ние наистина в парламент обръщаме особено внимание на е, промените в климата, като крайните ни цел е да създадем необходимите условия и да създадем среда, която ще е, подпомага е, издълбочава партньорство между Азия и Европа и между е, личностните отношения, така че да могат хората да живеят в мир, при устойчиво економическо развитие с нормална заетост и подкачващи се стандарти на живот. Благодаря, госпожо председател. Uh, uh, It's uh, my turn to the next three speakers. Сега мой ред е да отговоря на тримте изказвания. но първо да дам думата на, на следващия ни оратор от Норвегия. Наистина, много интересно беше е, да чуя всички вас. Виждаме, че Европа и Азия имат общи проблеми. Моля, моля, представете се. Аз съм от Норвеж... Норвежкия парламент и представлявам партията на прогреса. Когато решаваме проблемите с климата и економиката, трябва да подчертая колко важно е да се е, спазват правилата на многостранната търговия на, на СТО. Друг начин няма да гарантираме това, че принципите на устойчиво, свободна и открита търговия е, се спазват официално в международната търговия. Е, засилващи се протекционизъм и това, което се задава като търговска война, може да се отрази много зле на глобалната економика. Так, такава перспектива изглежда много тежко, много страшно, особено в контекста на намаляване на работните места, изменения в климата и все по-така трудно удържима устойчивост. Нека да привлека вниманието ви към една инициатива от Давос тази година, представена от премьера на Норвегия – тя участва в един панел за изграждане на устойчива океанска економика и е, също така в е, първия ден от Общо събрание на Нью Йорк в ООН. Световното население ще е, стигне 10 милиарда 2050 За да откликнем на нуждите на тази растяща бройка, ще е нужда повече храна, повече природни ресурси и те трябва да се търсят в океаните. това изисква растеж в океанските индустрии, за да се е, създават работни места. Целта на този панел е да се е, стигне до по-добро разбиране в света за е, устойчива експлоатация на океаните и как океанската економика може да послужи за задоволяване на нуждите следващите години. Трябва да се из е, за целта е важно крайбрежните страни в Европа и Азия да работят заедно, за да е, е, изградат необходимия потенциал за една устойчива економика. Това означава чисти и здрави океани. Възоснова на норвежското предложение бе предприета една стратегия за справяне с пластмасовите отпадъци в океаните. Е, в океаните трябва да, да е, особено е, един източник на такива отпадъци са развитите страни. Повечето от тях постъпват в океаните чрез вливащите се реки. Това да спасим водите, това наистина е предизвикателство за всички нас и трябва да работим заедно с Азия. Благодаря. Благодаря. Ще поканя следващият оратор, който е от Финландия. Благодаря. Всъщност, аз слушам какво казват нашите колеги от Азия и мога до някъде да задам отсрещен въпрос. Какво мислите вие? Как можете да намалите емисиите на CO2 във вашите страни? Да си представим различни альтернативи. От една страна имаме пазарно основани механизми, от друга страна механизъм за търговия на емисии, както в Европейския съюз. Какво освен това може да бъде позволено в законодателството и кое не? Това е още една альтернатива – Нещо друго, което ме интересува е технологичното сътрудничество, което може да доведе до намаление на вредните емисии. Кой от тези пътища е най-привлекателният за вас в Азия? Мисля, че протокола от Киото показа, че пазарно основаните принципи не са никак подходящи. Необходимо е да се разгледат подходи, които не се основават на пазара, но са налични – Разбира се, трябва да се води дебат дали само да се водим от пазара или напротив решително да предприемем стъпки, които не са пазарни. За нас е много важно да избягваме изкопаемите горива. Трябва да развиваме възобновяеми енергоисточници, но разбира се не става дума да избираме само между едното или другото. Необходимо е, е да се направи така, че изпълнителната власт да предприеме всички необходими стъпки. Това означава да се осигури финансиране, да има законодателство, което да го осигури, да има законодателство, което да проследи различните етапи и да състави график за спиране на разпространението на изкопаеми горива, защото много от страните в Азия имат своята визия. Те искат да постигнат парижките цели, но междувременно в тях се разпространява все повече и повече употребата на въглища. Необходимо е следователно да се приеме законодателство. Струва ми се, че Китай постигна много със слънчевата енергия и това трябва да служи за пример на всички. Защото има най-различни споразумения, особено като част от СТО, но в много от случаите има най-различни пречки, докато Китай дава добър пример. Когато има ясна политическа воля, тогава вече няма пречки и технологиите могат да го позволят. Затова и трябва да се преразгледат някои от патентните споразумения, както и авторските права. Благодаря, много интересен въпрос – и тъй като вие помолихте да чуете азиатската перспектива, аз също ще се изкажа. Не мисля, че става дума за ситуация, в която да избираме или или трябва да намерим начин, защото наистина законодателството е нещо много важно. И без законодателство ще е много трудно да постигнем това, което искаме. Няма никакво съмнение. На нас ни трябва добро законодателство, трансфер на технологии, трансфер на познания. Всички тези усилия трябва да се съчетаят. Изграждането на капацитет и финансовото управление също подходящите бюджети, интегрирането на тези цели в национални планове за развитие – това може да бъде пътят напред. Дори да говорим за Азия като цяло не е уместно, защото няма някакъв универсален подход. Имаме различни социално-економически характеристики. времено има какво да се направи, да се набележат най-важните области – да се види какви са първопричините на проблемите и съответно да се намерят необходимите подходи и методи. Благодаря. Мога ли да добавя още нещо за Китай? Аз съм съгласен, че пазарът не работи много ефективно в това отношение и трябва законодателство. В Китай обаче има нещо много специално. Нещо, което наистина помогна на успеха, а именно политическото ръководство на Китай и политическата система на социализма изиграха много важна роля. Китай е силно централизирана страна от политическа гледна точка и самият аз смятам, че това е, е много съществен фактор, който наистина помогна да се даде тласък напред. Някой друг желая ли думата? Заповядайте. В тази връзка искам да попитам, като се обръщам към председателството, дали има нещо вярно в това, което казват международните медии, включително и BBC, на които може да се вярва, а именно, че е, в Китай в момента сателитите показват, че се градят стотици нови централи – не разбра оратора въпроса. My question. So, um, in, in international media... Международните медии изнязоха с новини и сателитни снимки, които показват, че в Китай се строят стотици централи на въглища по-настоящем. Наистина Китай е централизирана държава, но аз се питам защо се случва това. Разбрах го от BBC. Не мога да ви кажа, аз самият не разполагам с такава информация. Със сигурност, ако има такова нещо, ние ще въведем мерки, така че тази тенденция да се спре. Благодаря ви за въпроса. Следващият оратор от Индонезия ще говори на собствения си език, като ще разчитаме на превод. Благодаря. Хормат. Honorable Chairperson, distinguished delegates. Господин председател, Eropa untuk menjadi tuan rumah pertemuan kemitraan Parlemen ASEAN Eropa ke-10. First of all, kindly allow me to... На първо място, позволете ми да изразя своята висока оценка за Европейския парламент и за това, че превежда, провежда тази среща на високо ниво representative of the Republik Indonesia. Untuk kontribusi pada diskusi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin pandangan. To contribute to today's discussion, I would like to share several points. Искам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 Indonesia shares the global view that climate change is a multidimensional challenge that requires... Индонезия е на мнение, че климатичните промени са много сериозно предизвикателство, което ни налага много отговори. Що се отнася до економиката, считаме, че е редно да се съчетае економическия растеж с необходимостта за устойчива околна среда. Индонезийското правителство прави всичко възможно, за да постигне това. През 2015 година мораториумът върху горските концесии беше разширен и той цели да подобри процедурите по планиране, събиране на данни, и информационните системи. Това позволява да е, осигури информация за, за съответните институции. adalah upaya kami untuk meningkatkan keberlanjutan minyak sawit kami.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 tata kelola perkebunan kelapa sawit dan instrumen uji tuntas hak asasi manusia dalam industri minyak sawit di Indonesia. Another example in our efforts to increase the sustain... Друг пример за подобряването на тръгността на палмовото масло подобряване на стандартите за отглеждане на и добиване на палмово масло. Правителството е прие коригиращи мерки за мораториума за терените заети с плантациите за добив на палмово масло. Има проект за закон за плантациите на такива дървета, който в момента се обсъжда в Камерата на представителите. Целта е да се подобри управлението в тези плантации, както и а, е, инструментите за управление на изследение на човешките права в Индонезия. Menyelamatkan mengurangi emisi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 terbaik menuju berkelanjutan energi keamanan diversi divers diversifikasi Renewable energy continues to be our best hope for saving the environment and reducing Възобновимите енергии ще позволят да се спаси околната среда и да се намали емисиите на въглерод, двуокис трябва да имаме зелена политика, която, да, която ще позволи подобряване на економиката и създаване на работни места. Според Международната агенция за възобновяемите енергии, това нещо може да се направи в Индонезия и Индонезия смята, че трябва да се удвоят усилията, за да се информират парламентаристите за значимостта на възобновимите енергии енергии. при няколко дни се състоя конференция за възобновимите енергии и този форум беше по инициатива на Индонезия. Това беше наистина парламентарен форум за, на тази тема. Тази година събрахме парламентаристи от 46 страни, за да може да обменят своите виждания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 Tuhan untuk mempercepat negara EGA sehingga akan siap pada waktunya untuk mendukung kesepakatan Paris tentang uh, perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Trade plays a significant role of an economy and like more... Така, търговския обмен е много важен за економиката и както по-голямата част от економическите системи и економическите дейности – произвеждат въглероден двойки. Така че трябва да се подобри достъпа до технологии, които да подкрепят економиката без много емисии. Най-добре е да се подобри обмена в тази област. Считаме, че настоящите преговори ще позволят да се намалят митническите такси върху 54 стоки, които са важни за околната среда, които са били предмет на споразумение през 2012 година. И целта е да се разшири това и да охвани услугите в областта на околната среда. Трябва да се ускорят преговорите, за да може всичко да бъде готово и да за да се подкрепи Парижското споразумение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 The last point that I would like to raise is in... И последната забележка, която искам да направя, кръговата економика. Индонезийското правителство в момента се опитва да се измъкне от линейната економика и да подобри използването на ресурсите, като подобри съответно растежа. бяха въведени нови политики по отношение на рециклирането на твърдите отпадъци, Започнати бяха и инициативи за превръщането на отпадъците в енергетика. Благодаря. You, Благодаря на почитаемата госпожа от Индонезия. Чухме много положителни идеи и наистина можем да ги заимстваме. Вие повдигнахте темата за памовото масло, около което също сме спорили и в Европейския съюз. Е, говорили сме за това и в, отнош... и в разговорите си с, с Индонезия и Малайзия. Ние от парламента, освен това, сме извършвали посещения на място и сме запознати с проблемите. Не знам дали някои от нашите експерти тук не желаят да вземат отношение по идеите, които току-що чухме. Например, по-оживена търговия с екологични стоки. Искате ли да направите коментар или да преминем нататък? От вас зависи. Чудесни идеи чухме. Аз бих искала да се спра на нещо друго. Колегата от Норвегия го повдигна като тема пластмасата. Може би ще се върнем на пластмасата, след като всички се изкажат. Сега почитаемия сенатор Франческо Джакоби от Италия. Предполагам, че сега ще кажете нещо различно от това, което ще кажете накрая. Madam Chair, yes, it's completely different. This is what I had in mind of saying. Да, госпожо председател. Аз искам да изразя само своето лично мнение. На първо място да ви благодаря, да благодаря за възможността да нахвърля някои идеи. Подобно на колегата от Китай, ще кажа, че моят английски е учен така, че го говоря с много силен сицилиански акцент. Ако не ме разбирате, мога да премина към матерния си език италиански. Имам три въпроса Те са свързани и с темата ни. Знаем, че климатичните изменения не признават граници. Същевременно имаме общи проблеми. Ето, колегите от Норвегия говорят за океаните. Много от страните имат досек с океаните. От друга страна, ние чуваме за национални действия по посока на справянето с климата. Това не отговаря точно на идеята ни за общ подход, а често проблемите са на няколко съседни страни. Не трябва ли да насърчаваме проектите на сътрудничество? особено между страни съседки. На второ място ще кажа, че се радва много, че Италия е ратифицирала протокола от Киото, че някои от тези цели са постигнати. Освен това, за нас е важно да постигаме тези цели, но се пита междувременно какво се е променило, какво сме направили, така че хората да разберат, че нашите ежедневни действия се отразяват на постигнатото, постигането или не на дадени цели. Ние искаме света да бъде едно по-добро място за живот. Какво точно правим, за да насърчим гражданите, така че да участват в тези проекти? Струва ми се, че не се прави достатъчно. Трябва да се направи малко повече. И така стигам до третата си точка економиката Според мен измененията на климата могат да доведат и до економически ползи. Например, ето много от страните днес говорят за това, че трябва да се разработят нови технологии, да има нов тип сътрудничество – Мисли се за това как да се въведат и нови видове машини. Всичко това са нови възможности, особено за развиващите се страни. Трябва да кажа, че моята страна е водеща в производството на машини – но аз се питам, какво са направили до сега правителствата и какво трябва да направим като хора, които разработват политиките. Какво още трябва да направим? Така че наистина да се инвестира – по начин, който да помага не само на нашите страни от екологична гледна точка, но и също така да насърчи инвестиции в нови технологии. И последното. Според мен нищо от направеното от нас няма да е достатъчно ефективно – освен ако не работим с страните, които имат нужда от помощ. Не забравяйте, че една от другите работни групи се е посветила именно на екологичните катастрофи. С други думи, ние, които имаме късмета да сме по-развити, да имаме по-добри технологии, не бива да забравяме, че ако не помогнем на държавите, които наистина имат нужда от това, то последиците са такива като миграция. Thank you very much. Uh... Благодаря много, много. Наистина, въпроси поставихте много храна за размисъл да отговоря, да реагирам на първото, което казахте. Трябва да говорим повече за общи е, съвместни действия между съседни страни е, така, насърчена съм от това, че е, преди няколко седмици присъствах на Азиатския парламентарен форум и за първ път така усетих, че всички депутати от 10 азиатски страни говориха за промените в климата по един и същ начин. По това е огромен напредък в сравнение с по-предходни години. И мисля, че в резултат от тези дискусии могат да се явят е, повече проекти. Ето тук стана дума за паловото масло. Това е, е, то е важно не само в Малайзия, в Индонезия. Отразява се производството на цялото на околна среда, е, което засяга и съседните страни. Европейския съюз е, е такъв проект, е, проект, в който вече сме осъзнали, че много от е, е, неща трябва да решаваме, много проблеми трябва да решаваме заедно. Например, аз сега работя в областта на устойчиво финансиране, устойчиви финанси. Колегите ми работят по е, кръговите економики, например, или е, транспорт, е, устойчив транспорт, Сега може и да помоля госпожа Натбил, ако е, така може да маркира някои проекти е, в това отношение. И трето, значителни възможности предоставя това на развиващите се страни. И е, ние като политици какво можем да направим, за да инвестираме в тези проекти. А може би нашия колега от Румъния може да е, ни каже нещо повече за това какво да правим, за да стигнем до хората, да отправим е, посланията си към тях. И накрая е, коментарите на сенатора Мей. Трябва наистина да говорим е, е, с най- ефективните страни. И ако а, вие сте една такава най-успешните в това отношение, и ако вие е, ни дадете идеи как да а, е, вървим нататък, ще е полезно. И така, кой би искал, а, е, независимо в какъв порядък, а, по въпроса за подпомагане на проекти бих е, призовала развитите страни да започнат е, втория кръг е, ангажименти, поемен ангажименти за зеления фонд. И наистина Италия заслужава признанието ни за това, че първа признава и прие постепенното извеждане до 25-та година на твърдото гориво и първата, която се ангажира с Зеления фонд, така че може би те е, така да е, стимулират този процес, поемайки самите ангажимент, е, защото Зеления е, фонд е, финансира и помага на много проекти. Редица подобрения могат да бъдат направени, но има проекти е с много добър потенциал от развиващите се страни, които са внесени пред фонда и които чакат реда си вече две години. Ред за финансиране. Така че е, мо, нашия призив от фонда е да започне е, дарителска дейност отново, защото това, ще, това е един от фондовете към е, рамковата конвенция на ОНЕ. И ако не успеем с този фонд, е, наистина други възможности, е, малко са другите възможности да е, помогнем на развиващите се страни. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, които постави колегата от Италия и които госпожа председателката спомена. Първо, промените в климата са различни за всички нас. Имаме различни нужди, различни потребности, проблеми в различни части на света. Аз съм в страна с умерно континентален климат. Може би в страна като нашата е беше, беше е, нужно повече време да си дадем сметка за въздействието на, на промените в климата. Но е, сега е ясно, че такова нещо, тако, е, такава промяна има. Започваме да изпитваме проблемите с е, е, опустяването, дезертификацията с наводнения, суши. Е, ние сме свидетели вече на екстремни природни е, явления но предвид на това, че потребностите ни са различни и предизвикателствата, е, все пак има и общ знаменател и на него трябва да заложим защото много от проблемите се жават на политическо равнище. Сега говорите за извеждането на твърдото гориво, на въглищата. Какво ни е нужно? Трябва смелост, трябва кораж. Чисто психологически, разбира се, е, винаги има съпротива към новото, към промяната и това е естествено. Но това не са промени, които е, са лесни, е, те имат своята цена. Добрата новина, обаче, от гледна точка на технологията е, че тази цена за момента е поносима, не е както преди няколко години, когато технологията се изпробваше. Сега вече разполагаме с тези технологии, които са на пазара в реалната економика. Така че можем да си позволим подобни решения в момента, поглед, дългосрочен и средносрочен план корпоративните проекти между е, отделни проект между е, страни, е, съседни страни. Това е едно от нещата, което трябва да направим. И нещо, което е общо за Европа, да говорим за енергийна сигурност и пазара на електроенергия. Основният е, страх, който ни кара все още да се е, е, вкопчваме към е, твърдото гориво е, е че ни трябва като резерв за другите източници. Но ако имаме общи усилия и е, решим е, е, проблеми с енергийния пазар и ако всички преминем към е, безкарбонова економика, мисля, че това ще е, отпадне. И друго, е, това, че промените в климата създават и възможности. Е, Съгласен съм напълно. Нашия колега от Норвегия, от партията на прогреса, каза нещо за океаните. Аз е, в моето слово се е, съсредоточих върху технологиите и е, да, да, имам един пример, в който е, за ферми с водорасли. Такива ферми за водорасли решават два проблема. Първо, източник на храна и второ, действат като пречистватели на океаните, като прихващат въглерода от въздуха. Ето тук аспекта технология, как това да се използва, както казах, и това са допустими, така, осъществими неща, това трябва да обсъждаме заедно, защото понякога има решения, които е, са уместни за една част от света, но не за други. Ето, например, ние нямаме достъп до океаните в моята страна, но имаме други е, средства. Един от, една от най-големите е, е, девствени гори в, е, в Европа, най-просторните. Е, това е един от сериозните пречистватели на въздуха. И ако имаме е, кораж, е, и обсъждаме проблемите в такъв е, контекст, мисля, че независимо от различията в е, климата, условията в една или друга страна, има проблеми, които са глобални и трябва да им противодействаме глобално. Моя отговор към е, въпроса, на въпроса как развитите страни могат да помагат на слабите, на най-уязвимите. Платформа като нашата е, и форуми като този са най-удачното място за такива дискусии. Те сочат пътя напред. В 14 партньорски партньорства с развиващите се страни и мисля, че това са е, това е начин да се подпомагат най-уязвимите държави. По този начин е, трябва да Така че е, от гледна точка на моята страна Бангладеш, която е една от най-уязвимите по отношение на измененията в климата и техното негативно въздействие, ние създадахме един, един е, поверителен фонд е, за изменения в климата, развитите страни могат да внесат средства в него и да ни помогнат, ако, ако желаят. Е, ние, той е създаден със собствени ресурси и е, подполага инвестиции в е, е, горското стопанство. Делта план 21 година също изисква много ресурс за ефективно изпълнение. Значи има много е, начини да се оказва помощ и аз се надявам, че чрез четирите конструктивни партньорства това може да стане. Но преди всичко и най-важното е политическата воля на страните, които искат да участват в е, подобни партньорства. Благодаря. Благодаря. Съжалявам, че Тайланд е, трябваше да изчака толкова дълго, но е, все още в списъка има и след вас, е, така че имате думата. Благодаря много. Госпожо председател, уважаеми гости, дами и господа, благодаря за възможността да споделя опита на Тайланд. Безспорно, промените в климата са едни от най-сериозните проблеми пред човечеството. Тъй като тук става дума за неконтролируеми природни сили, а това изисква ефективни програми за изпълнение между е, държавите и сътрудничество на всички равнища в националната е, Международната трудова организация на труда изчери, че изменението в климата заплашва е, милиард и половина работни места, особено в е, селско стопанство, рибното стопанство, горското стопанство и индустрията. Затова участието е, управлението на изменението на климата трябва да, да е, се осъществява проактивно, като е, интересите е, са общи, но е, отговорностите поема всеки за себе си. Конвенцията, рамката конвенция на ОНЕ според нея е, по-значимите, по-големите развити страни трябва да са водещи в съкръщаване на газовите емисии и да дават пример за по-малко развитите страни. Дами и господа, поради е, тропическия климат на Тайланд, ние от десетилетия изпитваме е, негативния ефект на измененията в климата. Е, пример е 2011, когато е, бяхме обект на, на най-страшните наводнения от половин век, от повече от половин век насам. Това нанесе ужасен удар на економиката, индустриалния сектор и обществото. Редица фабрики бяха затворени, което изхвърли на улицата стотици хиляди. А, и а, подкопа доверието на инвеститорите. Е, Световната банка оцени, че щетите възлизат на 44 милиарда щатски долара. Това значително отслаби таландската економика. Тайланд се промени, тъй като един от приоритетите на е, страната е, е включен в националната економика. Това е план за социално развитие. От 2012 имаме национална стратегическа рамка за подобряване на образованието, и обръщане вниманието на хората към промените в климата, смягчаване и адаптация. Според нас, засилване на възможностите да се справим с измененията в климата в уязвимите отрасли, като водно стопанство и управление на отпадъците, е, селско стопанство и е, горско стопанство. Това е, е ключ към облегчаване последствията от промените в климата. Дами и господа, като депутати, няма, ние трябва да търсим проактивно средства за решаване на глобалните предизвикателства. Важните закони, ефективни и действащи закони са важен инструмент в това отношение. Закони и регламенти трябва само да бъдат актуални, но и да бъдат приложими цялостно и пълно. Предвид економическото въздействие на климатичните промени, в случая с Тайланд, например, няколко законодателни акта бяха преразгледани и бяха прияти от Националното събрание – Е, друго, Тайланд ратифицира Парижското споразумение и прие редица законопроекти, свързани с опазване на околната среда, управление на ресурсите и подпомагане на новата енергийна политика. Тези законодателни действия гарантират, че правителството ще има, ще разполага, разполага с ефективни правни средства за решаване на проблемите. Дами и господа, поради е, тежките наводнения от 11-та година, Тайланд сега обръща много повече внимание на климатичните промени и свързаните проблеми с това. Не само в е, публичния и частен сектор. Е, отделните лица също трябва да си дават сметка за тези климатични промени. Това изисква пълна подкрепа на всички заинтересовани страни, които да е, предприемат действия и да си взаимодействат, за да стане този свят по-добро място за живот е, за нас и бъдещото поколение. Very much, Thailand. Um, I welcome your statement, but... Благодаря, Тайланд. Е, сега, понеже ни достига време, ще мина направо на Филипините, има още 4 държави, не виждам други и там ще приключим, но сега трябва да прикани Филипините, ако можете да сте кратък. Съвсем кратък ще бъде, госпожа председател, въпрос. Тук поне водещите оратори споменаха за значението на финансиране на климатичните промени, борбата с климатични промени. Най-важният документ, който АСАП е, 10 ще приеме, е декларацията, която ще приемем утре. Струва ми се, че тази декларация обаче не споменава е, финансиране на, на е, промените в изменение. Въпросът ми към ораторите. Вие препоръчвате ли наистина да се спомене това, защото четейки проекта търсех, търсех някакъв текст, който се отнася до това защото се казва призовава правителства и международни донори да координират политиките си за развитие, търговски споразумения и търговски разпоредби, е, механизъм за предотвратяване на изменението в климата е, и така нататък. Парижското споразумение не зная дали този текст достатъчно е, така е, обръща достатъчно внимание на измененията в климата. Смятате ли, че трябва да, да включим и това финансирането? Това е една възможност да го направим все още. Не зная дали технически е възможно сега да се внасят е, технически изменения в текста. Бих искал да чуя от, е, от е, панел, панелистите дали трябва да го направим. Благодаря. Имаше възможност да направим промяна в декларацията преди да започне заседанието. Тя беше раздадена на всички. Същевременно от тази сутрин имахме и резултата от последното заседание за съставянето на декларацията. Всеки можеше да изрази мнение. Но за жалост тази декларация вече е съгласувана с всички. Много е трудно да се правят промени, но аз отбелязвам вашето желание да се акцентира върху финансирането при измененията на климата. Това може би трябва да се добави при бъдещата декларация на АСАП. Тъй като настоящата декларация вече е прията от всички, доколкото разбираме и на веб страницата дори ще е много трудно да съберем всички членове на АСАП отново, за да направим промяна. Не знам дали някой друг иска да направи коментар, но тъй като няма много време, бих искал да чуя и останалите. Иначе си отбелязвам казаното от вас. Накратко, госпожо председател, Разбирам, че процедурно вече не е възможно да се включи такова изменение, но искам основните ни оратори да вземат отношение. Нека да разгледаме въпроса накрая, защото има още две делегации. След това ще чуем отговорите на основните ни оратори и вашия въпрос. we have to make a quick move forward. And I would like to invite speaker from Brunei. Yeah, please. Сега ще поканя следващия оратор. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Uh, uh, Благодаря, че давате думата на Бруней. Първо ще цитирам френския президент, бившия френски президент Франсуа Олонд, който каза Хората убиват природата. Те вредят на околната среда. Следователно, тяхна е отговорността за бъдещите поколения. Измененията на климата са пряка последица от човешката дейност, от парниковите газове, изкопаемите горива и друга индустриална дейност. Международния Международната група по изменения на климата обяснява, че е възможно да се стигне до затопляне с още 4,8 градуса, което ще повдигне морското равнище. Ние трябва да ограничим емисиите, да не използваме изкопаеми горива, да имаме чиста енергия – Освен това ще спомена опустиняването, влушаването на състоянието на почвата. Има консенсус, че това също е необходимо да бъде водеща тема на бъдещата конференция – обезлесяването, влушаването на тропическите гори. Освен това също причинява парникови газове. И това води до едни много неустойчиви екосистеми. Трудно е да се овладеят катастрофите. Глобално можем да кажем, че вредните емисии се увеличават въпреки нашите усилия след 2015 година. Въздействието на климата е свързано с по-високите температури, покачването на морските нива. Емисиите на CO2 водят до глобално затопляне. А когато се покачи морското ниво, това означава, че много острови ще бъдат потопени и стотици милиони хора ще имат огромен проблем. Това заплашва и поминъка на хората, поминъка на рибарите – има пряка връзка с измененията на климата, връзка, която води и до все повече урагани, екстремни атмосферни явления, наводнения на крайбрежните ивици. Това заплашва и сигурността особено на страните, които разчитат на производството на храни. Виждаме, че в някои гори освен това има огромни горски пожари, които унищожават собственост и също така водят до загуба на човешкия живот. В някои страни почвата вече не е плодоносна. Бруней участва в работата на групата по климата към ООН. Освен това сме подписали протокола от Киото – на 13 ноември 2014 година също направихме важна стъпка, така че да има правна обвързаност при намалението на емисиите. Бруней причинява само 1,17% от световните емисии на вредни газове – но въпреки това поема своята отговорност да опази земята и да се бори с глобалното затопляне. Ние сме страна и по Парижкото споразумение, подписано на 15 декември 2015 година и ратифицирано през октомври 2016 година. Ние също така се опитваме да разработим средно големи фотоволтаични инсталации. Развиваме и екологични райони. Правят се и много капиталови инвестиции – Освен това се опитваме да намалим своето енергопотребление с 16% до 2035 година в сравнение с нивата от 2000 година. Искаме да намалим с 10% и енергопотреблението. За нас е много важно да възстановим и горските масиви. Работим заедно с Япония по веригата на доставките. За нас е важно да покажем, че това е възможно и че може да се помисли за глобален план за доставките. Заедно с Индонезия и Малазия ние опазваме и горската територия в Борнео. Благодаря. Uh, thank you. Thank you very much for your input. Now we, uh, we, we would like to leave any discussion to. Благодаря. Дискусиите ще оставим за края. Сега ще помоля колегата от Виетнам да се представи и да се изкаже. Благодаря. Уважаеми съпредседатели, членове на Европейския парламент, почитаеми гости, благодаря, че давате думата на нашата делегация – Аз съм заместник-председател в нашата парламентарна комисия в тази област. Искам да взема отношение по набелязаните теми. Както знаете, Виетнам беше засегнат от измененията на климата. Виетнам всъщност е на 30-то място по уязвимост. Ако се разглежда периода 60-та до 2015 година, Виетнам е пострадал от над 200 природни катастрофи, над 300 души са загинали, 0,6% от БВП е било унищожено. Също така, ако имаме увеличаване на морските нива, 11% от населението ще бъде засегнато 5% от територията, 10% от економиката. Ние разбираме, че това е глобално предизвикателство. Виетнам участва активно във всички действия срещу измененията на климата. Освен това, ние признаваме международното право, имаме и подобрени политики. За нас е важно да намалим парниковите газове, да разработваме нови продукти, да намаляваме използването на пластмаса и дизелови горива. Също така насърчаваме дейности за ефективен отговор на измененията на климата. Има обаче и много предизвикателства. Измененията на климата се случват по-бързо, отколкото очакваме. Има и още един проблем на който може да се отговори само с по-добрата свързаност на различните центрове и механизма за изпълнение. Понякога липсва координация, а ресурсите са ограничени. Трябва да се правят следователно оценки на въздействието – Аз мисля, че би трябвало между страните от АСАП трябва да има по-добра координация, за да прилагаме Парижкото споразумение. Затова имам две предложения. Първо, да има механизъм за сътрудничество АСАМ АСАП с по-конкретни цели – като да има и подгрупа Азия-Европа. Да се насочим към обмена на информация, оценката на въздействието, изграждането на капацитета, трансфера на технологиите, отговорността, както и публично-частните сътрудничества. Екологичният одит за Виетнам, например, е един нов инструмент. Но екологичният одит може да бъде секторно специфичен. А по отношение на водните ресурси, ние сега изпълняваме програма за трансгранично сътрудничество – Имаме и специални мерки за намаление на отрицателното въздействие, особено в отдалечените райони. Важно е да се мисли за използването на водните ресурси. На второ място много е важно да се мобилизират и финансови ресурси. Благодаря. Thank you. Thank you very much. And last but not least... Много ви благодаря и накрая, но не и по значение. Also introduce yourself briefly. Оратора от Кипър. Ρήτης, είμαι αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών του Κυπριακού Κοινοβουλίου και την ίδια ώρα είμαι πρόεδρο. Благодаря. Аз съм председател на Комисията за економика и устойчиво развитие в нашия парламент. Искам да подчертая, че Кипър има много важна роля и същевременно тук има и сложност поради неговото географско местоположение в източния край на Европейския съюз. Ние сме пълноправен член, но същевременно сме точно до Азия. Кипър географски принадлежи на Азия, въпреки че политически е в Европейския съюз. Напълно съм съгласен с казаното от представителя на Виетнам. Говорихме за необходимостта да се създаде механизъм, който да обвързва Азия и Европа в екологичните проекти. Това наистина е една от най-големите тревоги на света. И Кипър може да изиграе много важна роля поради своето местоположение. Ние бихме искали да се предложи такъв економически инструмент, да се помисли за необходимия секретариат. Аз наистина обединява хора от различни части на света, с различни традиции и култури – и така ще имаме възможност да обменяме експертност, опит и най-добри практики. Освен това, устойчивото производство на енергия, особено на възобновяеми енергоисточници, ето това наистина би било най-успешната стратегия за устойчиво развитие – Нашата политика в Кипър е тясно свързана с Парижкото споразумение и подхода в областта енергетика на Европейския съюз. За нас е важно да намалим вредното въздействие на парниковите газове. В Кипър ние имаме програма – Тази програма е за използване на колектори на слънчева енергия. С това отопляваме домовете си и обществените сгради. Кипър, доколкото знам, е първата страна в света, която е истински водач в използването на благословената слънчева енергия за нуждите на домакинствата и на бизнеса. Установихме съществен напредък в производството на енергия от възобновяеми източници. Това може да бъде копирано и в други страни с сходен климат – и Кипър наистина може да бъде водач. Тук има много сериозни предимства. Но същевременно това би било и добро за економиката. Трябва ни обаче съгласуваност за да можем наистина да се възползваме от усилията в тази област. Ние имаме световни цели за устойчиво развитие. Трябва да увеличим процента на ВИ и да се водим от своите природни характеристики. Утре ще направя заключително изказване. Благодаря, че сега ми дадохте думата. Sharing, um, that... Благодаря наистина, че споделихте какво се прави в Кипър. Сега, колеги, се е време вече за заключенията. Аз имам своите заключителни бележки. Но има един въпрос от Филипините. Освен това, ще помоля всички да резюмират техните дискусии в рамките на една минута. Обръщам се и към нашия докладчик, сенатор Джакомо. На всеки ще дам по една минута и след това ще преминем към заключенията. Yes, please do so. So, the speaker first from Bangladesh. Започваме с Бангладеш. Благодаря. Искам да взема отношение по това, което се каза от Филипините за финансирането. Със сигурност Финансирането е много важен компонент, когато се борим с последиците от измененията на климата. Тъй като не можем да включим такъв текст в сегашната декларация, ще кажа, че така или иначе в декларацията се споменава Парижкото споразумение – Конвенцията за климата на ООН. Така че имплицитно е засегнат и този въпрос. Въпроса за управлението на ресурсите, бюджета, финансирането на климата. Това би трябвало да разсее нашите опасения до някъде. Благодаря. Благодаря. Ще използвам моята минута, най-вече да отговоря на колегите, колегата от Филипините. Да, трябват ни финансови инструменти. Аз бях част от Комитета за съставяне на декларацията. Трябва да кажа, че се проведоха много добри дискусии, доста пространни. Много изменения бяха предложени По изменение 26 дори имаше 4 различни предложения. Може би трябва да проверим какъв е крайният текст. Не е изключено той междувременно да се е подобрил. Също така ще насоча вниманието ви към точка 37, която обсъжда финансовите източници – и насърчава страните да работят заедно. Накрая ще кажа, че да, ние имаме нужда от финансови инструменти, но също така трябва да имаме предвид и сегашния контекст. Една голяма държава се оттегли от Парижкото споразумение. Опасността е, че ще трябва да преформулираме своя ангажимент. Точно в това е стоиността на нашата декларация. Ние всички заявяваме, че сме готови да се борим с измененията на климата. Тази декларация, според мен, съдържа много добри текстове и е наистина успех. Освен това, отваря вратата и към бъдещи дискусии на финансовите инструменти. На останалото отговори нашата председателка. Тя обясни процедурата. И накрая ще кажа отново, че трябва да бъдем смели и да разчитаме на технологиите и сътрудничеството. I'd like to speak for one minute. Е, за минута искам да се спра на два въпроса. Нещо, което не беше е, застегнато много в дискусиите след нашата презентация, но да повторя призива, особено към страните в Азия, да обърнат особено внимание на земеползването, което много сериозно се отразява на климата и страните. Приоритизиране на земеползването за производство на храна и то храна за, е, е, за вътрешно употреба, а не за износ. И второ, съжаление присъствала съм на всички е, преговори е, последните години, дори след Парижското споразумение, развитите държави избягват да се ангажират е, с конкретно финансиране по климата, което означава, първо се обещаваше в Парижското споразумение милиард долара година, годишно и мисля, че не трябва да пропускаме възможност да повтаряме колко важно е да се конкретно да се е, е, ангажират с е, от такива средства. И разбира се, съответен график за отпускане на тези средства. Сега е, професор Йен е, ще каже няколко думи. Използвам възможността да отговоря на е, сенатора от Италия е, в, Уси, в Китай е, сме свидетели на все повече на така един не, е, общи усилия и използвам тази възможност да благодаря на италианското правителство. Италианското правителство дари цяло е, цяла сграда изцяло отоплявана е, от е, слънчева енергия на китайското представителство при няколко години. В нашия университет в Чинхуа студентския град Чинхуа, ние всъщност правим неодавна ние установихме е, връзки с Кеймбридж и още няколко университета за ниско, ниско въглеродни е, производства. Така че много примери могат да бъдат е, дадени в това отношение и това ме прави оптимист, е, че е, все повече примери в международен план виждам на общи усилия. Ето защо ние приветстваме всякакъв вид научно-изследователска дейност и развойна дейност в бъдеще съвместна. Благодаря. Наистина, днес чухме много хубави примери за действия за също измените в климата, както в Азия, така и в Европа. Ако позволите да обобщя няколко точки, няколко въпроса за е, нашия докладчик, който утре между 9.45 и 10.30 ще докладва за този панел и ще е добре, ако колегите могат да присъстват, за да подкрепят е, е, неговите констатации. Значи, едно от основните послания. Много отговорилите казаха, че развиващите се държави са най-уязвими е, по отношение климатичните изменения. Особено се отразяват те на селското стопанство. И това е много тревожно, защото повечето от гражданите в Азия се прехранват от този сектор. Няколко от изказалите се е, подчертаха необходимостта да има достъп до, я, до чисти технологии. Това е една област, която Европейския съюз може да допринесе и да сподели своя опит и знания. Е, друг е, важен е, елемент е финансирането за достъп до технологии. Това трябва да отнесем като послание. Изказалите се също поискаха да имаме един че зеления фонд, така речен зелен фонд, трябва да бъде захранен с нови средства Мнозина говориха за национални мерки, за политики, които те са е, възприели за е, екологиосъобразен растеж. Е, сенатора от Италия говори за това как могат да бъдат насърчени общи действия между държавите членки за решаване на проблемите с климата. И мисля, че страните от Азия могат да, да помислят как заедно да работят да се върна на въпроса, поставен от нашия депутат от Норвегия, как могат емисиите от со 2 в Азия да бъдат намалени и разбира се много важния въпрос с пластмасите. В Азия и в Европейския съюз еднократната употреба на пластмасови изделия. Не говорихме дълго за това, но е важно и Основното е, че ни е нужно е, съответното законодателство, за да е, можем да предприемем каквато и да е трансформация. Е, Индонезия, проблема с СТО и споразумението за екологичните стоки и разбира се, трябва по най-бърз начин да приключим с тези преговори. Господин сенатор, наистина много въпроси, по които ще докладвате. Бих искала да чуя от вас какво още смятате да е, е, споделите утре, за да видим дали са съгласни колегите, но съвсем накратко, е, защото Е, все пак предстои вечеря и трябва да се придвижим в друга сграда. Благодаря, госпожо председател, че вие ми свършихте работа. Вие много добре обобщихте всички проблеми. Няма кой знае какво да добавя. Напълно съм съгласен с е, окончат последните ви е, бележки. Е, допълнение към ясно формулираните послания, трябва да кажа, че няколко е, от изказите се говориха за е, кооперативни проекти, съвместни проекти, особено между развити и развиващи се страни. После понятието, че действия е, срещу изменението в климата създават е, възможности, економически възможности и ползи, е, които трябва да отчете частния сектор. Е, въпрос, който постави колегата от е, приятеля от Финландия, който попита до каква степен е, са ефективни действията за намаляване на въглеродните емисии, трите варианта – пазарните е, регламенти, технологиите, по това ще се докладва утре е, в светлината на отговорите, които е, получихме от развиващите се страни. Говорихте за ролите на технологиите, няма да повтарям думите ви. Това всъщност бяха няколкото въпроса, които добави и разбира се, това, че трябва да работим допълнително, особено европейските сни, за състоянието на океаните. И последно, аз сега не мога от името на Италия да се ангажирам с захранването на Зеления фонд. Е, призива е много ясен. Аз е, дори да бях в управлението не бих могъл да го направя, но ще предам посланието на колегите ми в мнозинството и особено в доклада ми към Комисията по външни въпроси в Сената е, тъй като това е един от техните приоритети, защото с това е свързана и възможността за по нататъчния бизнес възможности за бизнес операторите. Благодаря ви много, уважаеми сенаторе. И сега остава само да благодаря на всички колеги, на всички делегати и депутати, които участваха в тази дискусия. Без вашите изказвания нямаше да проведем такава е, ползотворна дискусия. Депутати и официални национални делегати са поканени на една обиколка, разглеждане на посещение на Европейската кедом на историята – от 6 часа, след което в същата сграда ще, се, ще има е, стояща вечеря. Разбира се, е, съответните служители ще ви преведат е, до Дома на историята, която е на 5 минути от тук, в същия комплекс. Сесията за обратна връзка, за реакции да припомня, по панел 1 е утре от 9.30 е, е, до 10.45 е, в същата зала. Благодаря ви и ви желая приятна вечер. Yeah.